non arriva il ministro Kunders. Министър Кундърс не е тук. Но, а, ето, че се появи. Аплодисменти, моля, за господин министра. Добър вечер. Добре, продължаваме. Последващата точка от дневния ред изявления е, на заместник-председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Положението в Бангладеш е темата. И сега ще дам думата на а, е, господин а, е, Кундърс, който ще а, говори от името на заместник-председателя на комисията и върховния представител на Съюза. Господин Кундърс, имате думата. Микрофон.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 Да, може би трябва да ми помогнете за пак. И така, Европейският съюз и Бангладеш от дълги години са партньори. Като взаимоотношенията се ръководят от принципа на взаимната изгода, най-вече в областта на търговията и износа имаме а, дългогодишни отношения. А, Европейския съюз инвестира в Бангладеш. А, е, предлага помощ за развитие е, и е, оказва помощ на Бангладеш за намаляване на бедността. Европейския съюз и Бангладеш срещат в своите взаимоотношения, както и в развитието си, най-вече по отношение на устойчивото развитие на промишлеността, редица предизвикателства. Същото можем да кажем и за сектора на миграцията, на мобилността. Първият диалог 1, януари, 1 април 2016 година именно по въпросите на мобилността, миграцията се проведе преди два месеца и Европейския съюз отново се ангажира с подпомагане на усилията на Бангладеш за намаляване на бедността. Нашата помощ е насочена към всички граждани на Бангладеш и към социалните партньори в Бангладеш. Естествено, че от огромно значение е, са и конфликтите и противоречията в страната, които след последните избори е, доведоха до влушаване на ситуацията по отношение на е, политическите права и свободи на хората. Е, през последните две години е, е, Европейския парламент прие резолюции, които отразяваха именно влушаването на ситуацията след изборите през 2014 година. И върховният представител на Съюза е, по време на свои мисии е, и посещения е засягал е, въпроса, свързан с смъртното наказание, което се изпълнява през последните две години и според редица неправителствени граждански организации се използва като средство за справяне с опозицията. Ние сме разтревожени от ситуацията в Бангладеш. също времено във връзка с демокрацията, с правата на човека, с свободата на словото, виждаме и редица положителни моменти, но от друга страна сме много разтревожени от начина по който се преследват политическите е, е, лидери от опозицията и, е, е хъмън, е, е, и правата на човека е, би трябвало в крайна сметка да се отнасят до всички граждани. Така че е, някои ужасяващи е, е, убийства, е, при които все още разследванията не са е, довели до съдебни процеси и до истинско правосъдие, е, е, ни трябва тревожат. Призоваваме правителството, както и останалите политически партии, към политически диалог в името на стабилизирането и демократизацията на страната. Говорим не само за економически, и за социални права, говорим най-вече за конституционни права, които трябва да се зачитат и които трябва да се зачитат по отношение на всички граждани. Ето това право на свобода, право на е, конституционно е, е, упражняване на е, правата, които са заложени в е, основния закон, е много важен момент за нас. И това е тема и при разговорите с правителството на Бангладеш. Е, моля за вашата подкрепа в това отношение. Благодаря, господин Кондърс. Благодаря Започваме дебата. Започваме с господин Преда. Благодаря. Като член на Европейската е, е, делегация за страните от АСЕАН, аз съм сериозно разтревожен от насилието в Бангладеш през последните месеци. Представители на различни религиозни общности са брутално избивани. И суфи, и е, християни, и индуисти, но и такива, които подкрепят светската държава. Те са заплашвани, убивани пребивани и това са все хора, които се застъпват за свобода на вероисповеданията и мненията. За това искам още веднъж да отправя, да повторя апела на Европейския парламент. Обръщам се към бангладешките власти да прекратят тези, да разследват и накажат по съдебен път извършителите на тези престъпления. Разбира се, бангладешките власти вече проявиха нулева толерантност към подобни деяния. Някои от тези насилие и убийства вече се разследват, но разкрити трябва да бъдат всички убийства. Както каза и господин министър, трябва да сме наясно, че положението в Бангладеш е изключително политически изострено.

след последните избори, бойкотирани от опозицията, сме изправени пред сериозен проблем. Ние имахме наблюдатели там и трябва да кажем, че бойкотът на изборите е източник на множество политически търкания в тази страна. Разбира се, всички сме наясно, че Бангладеш, включително като економически партньор, е важна за нас държава държава. Не бива да забравяме това. И нашите партньори в ДАКА е, трябва да се застъпят за подобрение на климата. От името на социалистите демократите госпожа Гионина. Благодаря. От началото на 2016 година бяха убити много активисти. Бангладешките власти системно отказват да признаят тяхното присъствие и използват тези убийства за предизборни цели, вместо да защитават активистите и уязвими групи като ЛГБТ. Провалът на Международния трибунал да спази стандартите за справедлив съд, под в екстремизма. Не можем да позволим Бангладеш да попадне в водовъртежа на насилието. Трябва да успеем да, да не допуснем страната да стане център на престъпността. Правителството трябва да отговаря за е, престъпленията. Извън съдебните убийства трябва да спрат. Призовавам върховния представител в ООН е да предприеме мерки за налагане на санкции срещу онези, които водят е, подобна политика и да се гарантира справедливост. Господин Танък. Господин председател, Политическият модел, който подкрепяме, е свързан с свобода на словото, с признаване на гражданските свободи и правата на човека за всички. Но в момента тези права се потъпкват от правителството. Те се потъпкват и от екстремистите, исламисти. През, преди години ситуацията в страната също бе изострена и бе приличаше на гражданска война. От 79-та година насам джихадитските групи продължават да действат, макар и прикрито, макар и по-дискретно. И ето, че светската роля, секуляризацията в страната на практика не се споделя от представители на цялата опозиция. Преследвани са в момента редица академици, представители на различни религиозни области, общности, най-вече на християните. В Бангладеш действат екстремистски групировки от различен характер. Вече бяха споменати някои от тях. И ние трябва да, да си дадем сметка, че ситуацията е толкова взривоопасна, че трябва незабавно да действаме и да помагаме, а не да критикуваме и да заклемяваме. Госпожа Шаке за две минути. Благодаря, господин председател, господин министр, колеги. В момента сме свидетели на особено насилие срещу различни хора, които са невинни жертви. в е, Дебата днес е крайно належащ. Броят на такива случаи нараства и днес е, ще чуваме за убит индуистки монах. Това се отнася и за жертвите, и за техните близки. Това са паравоенни групировки, които са, зад които действат по този начин. Ударът е насочен срещу либералните свободни гласове. Правителството прави всичко възможно да предотврати бъдещи кръвопролития. Е, предприемат се нови действия срещу терористичните групи, но може да се направи още за защита на хората. И да не се стига до убийство на заподозрени. Това не е начинът да се въздаде правосъдие. Имайки предвид дългия списък на избитите от 2013 година от ислямистите. Е изненадващо и разочароващо, че европейското воле и ръководеща на роля не е бе по-ясно заявена. По отношение на помощта, което оказваме за развитие и търговия, трябва да се използва. Трябва ясно да предложим помощ за борба с тероризма на подобаващ начин. Така че, господин министър, кажете, моля, защо не чуваме повече по този въпрос и какво ще кажете за направеното до сега и от госпожа Могерени и от службата за външна дейност е, спрямо бангладешките власти. Какви ще бъдат последствията от нашето бездействие пред такива убийства и каква е ролята е, на представителство на Европейския съюз в Бангладеш? Госпожа Санчес Калдентей, благодаря. Господин министър, когато госпожа Аштан беше върховен представител, се призоваваше за подобряване на на безопасността е в фабриките в Бангладеш. Повече от хиляда души загинаха в една фабрика, която е част от веригата на доставките за европейска фирма и ние все още настояваме за спазването на правила, които фирмите създават. То е все едно да пуснеш вълка в кошарата. Има фирми като Inditex и Benetton, които не искат да компенсират жертвите. Трябва да се променят правилата. Има нужда от задължителна система, така че да се налагат санкции срещу унези, които създават опасност за живота на работещите. През октомври ще има среща на работната група, в която ще участва и ОНЕ. Европейския съюз трябва да участва там защото когато се говори за правата на човека, трябва да направим. Госпожа Ламберт, минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Ще говоря като председател на а, отношенията с а, Южна Азия, включително и Бангладеш мога да кажа, че съм живяла в Бангладеш и действително съм горда, че познавам страната по-добре. Познавам е, огромното разнообразие на различни религиозни и етнически общности. И тази страна невероятно много пострада от атаките на Алкайда, от атаките на различни крайни исламистски организации, включително и убийството служител на виж служител от звената за борба срещу тероризма. Становището на 100 хиляди духовници, публикувано през юни миналата година показа какво е отношението на не само на религиозните общности и духовните общности, но и на цялата общественост е, е, в международен план към зверствата, които се извършват в Бангладеш. Е, много от журналистите биват арестувани, преследвани, когато пишат за тази политика на правителството, която отразяват е, ужасяващите събития, за които говорим. И е, аз мятам, че ситуацията там е такава, че действително изисква е, усилия. Усилия включително и от страна на правителството и ние трябва да помагаме, когато то прави тези усилия. Господин Касталдо, в Бангладеш ситуацията се изостря. Защо? Защо страна която винаги се отличавала с толерантност и спокойствие, сега преживява такива вълнения. Лесно е да кажем бедността. Е, Западът се възползва от работниците в Бангладеш и това улеснява дейността на Даеш и диоекстремистските групи, които влизат в това общество. Като Европа ние трябва да настояваме за реформи в областта на съдебната система, функционирането на полицията трябва да се насърчава демокрацията и свободата на медиите, но най-напред нека да огледаме собствените си дейности. Социално-економическата стабилност в една страна е основен фактор за превенция на тероризма. Нека да не допускаме подобни действия от страна на многонационалните фирми. Господин Руас. Уважаеми господин председател, знаете, че Рама за на 1100 души загинаха 1500 ранени. Бангладеш е в на второ място в света по износ на текстилни изделия. И едва след този, е, тази катастрофа е, вниманието се насочи към Бангладеш. Трябва да се подобрят условията на работа и не само там, на много други места. Е, има подписан договор преди три години относно компромис, с компромис, който ба. Бангладеш трябва да изпълнява, но Европейския съюз трябва да направи много повече. Пример, да се правителствата да изпълняват резолюция 47 относно търговията и свободните търговски зони, а също и борбата е, с, корупцията и разследване на престъпления. Надявам се, че този пакт, създаден по волята на международните организации, може да послужи за, послужи за подобряване на работните условия в други страни за по-координирани ефикасни действия. Прего, Господин Вайденхалцер, една минута. Благодаря, господин председател. Много тревожна е ситуацията в Бангладеш. Не можем да изключим опасността от гражданска война. Два блока, два лагера са в конфликт и не могат да постигнат съгласие помежду си. Нараства насилието. Терористите от Ислямска държава използват тази ситуация. Активистите, е, е, които работят с организациите за защита на правата на човека, са ограничени в техните действия, е, сплашват ги. Един християнин бе заклан жестоко в края на седмицата. Това се случва и с много представители на правозащитни организации. Европа трябва да направи нещо за хората в Бангладеш. Нашият глас се чува там. Господин Демес Махер, господин министр, много са причините, поради които се тревожим за Бангладеш, особено когато имаме предвид, че има преследване срещу медиите. Освен това има фундаменталистски ислямски тенденции, които се борят за надмощие. Трябва да спрем екстремизма. Трябва да спрем тази радикализация, защото тази риторика може да доведе до опасни резултати. Аз подкрепям приоритетите, но имаме възможности за въздействие поради тясното сътрудничество, тъй като Бангладеш прилага инициативата всичко освен оръжие. Само, че след катастрофата в фабриката е ясно, че фирмите трябва да поемат своята отговорност, трябва да използваме лостовете си за въздействие. Благодаря, е, господин председател. Като е, член на е, делегацията за АСЕАН споделям тревогите за ситуацията в Бангладеш. Двете е, основни политически партии очевидно са разделени от дълбока пропаст. Е, е, това се отнася и за отношенията между двамата лидери. Едновременно с това трябва да добавим и действията на фанатиците, на крайните ислямисти, терористичните нападения на Алкаида, на Ислямска държава. Толкова политизирана е ситуацията в страната, че е, е, и правителството е, непрекъснато взима погрешни решения. Е, трябва да се заложи на върховенството на закона, на свободата на словото, на демокрацията. Е, най-сетне е, двете страни в конфликта трябва да се съберат и да седнат на масата на преговорите. Това е, е нашето желание. Благодаря. Наистина е много тревожно положението за човешките права в Бангладеш. Докладват го и НПО. Трябва да се спазват основни човешките права. Това е наша отговорност, но също така трябва да се спазват и човешките права, когато става дума за работата в тази страна. Всички ние сме виновни за случилото се в фабриката, защото не сме сторили нищо. Няма законодателни инициативи. Мълчат и комисията, мълчи и съвета, за да и не се прави нищо за спазване на човешките права в тези предприятия. Няма и грам, регламент за нито парламентарни инициативи за поемане на отговорност от страна на тези фирми. Говори много за политическите престъпления, което е важно, но време е да за да говорим и за економическите престъпления. Това е наша отговорност. Господин Белдер, за една минута заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз е, мисля, господин министър, че в Бангладеш трябва да си християнин и да принадлежиш към някои от другите малцинства. Ако си сред тези малцинства, не можеш да не се притесняваш за живота си, тъй като нападенията срещу християни и други малцинствени групи се увеличават. Конституционните гаранции за свобода на изповеданията е изправена пред заплаха официално се е предвидена защита, но правата на младсинствата не се е спазват. И тук а, голяма роля играят а, медиите. Режимът а, пренебрегва дейностите на салафистките и терористични организации – ние харчим пари за проекти за правата на човека и част от тези средства са за религиозните младсинства. И аз се надявам, че бихме искали да чуем потвърждение от министъра. Благодаря, господин председател, уважаема господин председател. Ставаме свидетел на нарушение на правата на журналисти, блогери, представители на гражданското общество. Всичко това става пред очите ни в Бангладеш. Някак си не че очертава, не се вижда краят на това насилие, което е насочено изобщо към е, свободата на словото в страната. Трябва да упражним натиск върху бангладешкото правителство за правилно разследване. Гражданите трябва да са сигурни, че правата им ще бъдат е, зачетени и върховенството на закона ще бъде възстановено. В противен случай даваме карт бланш за безнаказан, безнаказано насилие, което което може да се отрази на целия регион на юго Азия. Благодаря. Талима Назрим, премио Сакаров 1994. Е- да, а, ние а, отсъдихме а, наградата Сахаров на представител на Бангладеш и тогава говорихме за силната радикализация в страната за бруталните убийства, за насилието, за преследването на религиозни общности, за сексуалните престъпления, за това, че се убиват академици, блогери, журналисти. Е, и разследванията в крайна сметка не водят до разкриване на извършителите. Е, една голяма част от е, убийствата са дело на службите за сигурност. След трагедията в Рама Пласен, правата на човека в никакъв случай не бива да излизат от дневния ред на Европейския съюз в разговорите с властите в Бангладеш. Когато се говори с официалните представители, обикновено се казва няма такова нещо, а когато говориш с опозицията, се говори за това. Преди да дам думата на господин Башир, ще прекъснем за две минути поради технически проблем. Продължаваме. Господин Башир има думата. За една минута заповядайте. Е, Господин министр, за хората от Бангладеш е Неодавнашните варварски убийства ни напомнят за историята на произволно насилие и нестабилност. Ние трябва да положим максимални усилия да не се бъркаме в работите на суверенни държави. Носим отговорността да осъдим насилието и заедно с това да насърчаваме политическия диалог. За тази цел единственият начин Бангладеш да се върне в нормалното русло, е водещите партии да проявят лидерство и страната да излезе от безисходицата. Не можем да не обърнем внимание на въздействието, което имаха машина, изборните машинации на водещи на ръководния елит. Резултата беше недоверие и наля масло в пожара, пожара на нестабилност. Позицията би трябвало да се дистанцира от екстремистските групи и да разработи истинска политика. В крайна сметка единственият начин да се гарантира ново начало за Бангладеш и гражданите му е да се свикат нови правителства и да се назначи служебно правителство. Господин Панцери за една минута. Благодаря, господин председател. Ситуацията в Бангладеш говори за лошо състояние на свободата и изпраща лош сигнал преследването на множество активисти говори за сериозността на ситуацията. Очевидно не можем да се правим все едно, че нищо не е станало. Правителството не прави почти нищо. Това е риск, който вече подчертахме. Риска да се представят действията на екстремистските като криминални действия. Европейския съюз трябва да упражни максимален натиск и ние трябва да използваме всички инструменти, с които разполагаме. Тук е, искам да напомня препоръката на Европейския парламент да се сложи край на насилието и заплахата е, за е, правата на човека. И в Бангладеш да се постави въпрос за правата на човека. Господин Захрадил за една минута. Няма ли го? Тогава господин Юнгериус за една минута. Госпожа Юнгериус. Благодаря, господин председателю. Благодарности и към вас, господин министр. Вярно е, че социалните и економическите права са неразделна част от човешките права, за които искам да говоря. Да, вече се каза, че катастрофата в Ранна Плаза беше, се състоя само преди три години, но от тогава нищо не се е променило. Печелят се пари без, разбира се, да се правят подобрения, които искаме. В трудовото законодателство на Бангладеш са заложени високи правни стойности и прагове и е лесно работници, работещите да заплашват работниците с уволнение или дори да ги третират най-безобразно. И тъй като става дума за работа, за, за производство, за износ, където няма контрол, е много трудно да са хората да работят при прилични условия. Сега пристъпваме към спонтанни изказвания. Три минути. Само три. Риас, прего. Минуто. Господин Шагор не е тук, господин Майер Ситуацията в Бангладеш е, е взривоопасна. Продължава население, е, насилието, е, потъпкването на правата на човека, на правата на религиозни и етнически общности има силно крайно е, ислямистско население, което преследва журналисти, блогери, носителите на свободата на словото. Редица принципи на демокрацията и върховенството на закона не се спазват. Е, знаем каква е ситуацията в текстилната промишленост и същевременно Европейския съюз има възможност е, именно по тази линия да окаже натиск е, върху властите там за спазване на гражданските свободи и права, за налагане на демократично развитие. Благодаря, господин Конечка. Благодаря, господин председател. Аз искам да говоря за опасната ситуация, в която се намират голям брой работещи в текстилните предприятия. 400 фабрики наемат няколко милиона работници. Работниците в Бангладеш са най-низко платените в света заплатата не стига дори за посрещане на най-основните нужди. Работещите работят за транснационални предприятия, които прехвърлят всички рискове върху работниците. Условията на труд са опасни, има пожари сгради се срутват. Надявам се, че върховният представител, който преговаря с Бангладеш, ще постави акцент и върху ролята на синдикатите, за да направят всичко възможно да се сложи край на тази ситуация. Разбира се, ние говорим за условия. Очевидно външният министр обаче е с намерение да съсипе положението на Националната партия, като елиминира всякаква опозиция и променя законите, които обикновено гарантират правилното провеждане на изборите е, Пет ислямски организации се насочват срещу и извършват престъпления срещу малцинства и интелектуалци. Никой не е бил наказан. Това естествено дава, развъзва ръцете и то всичко и от друга страна се прилага произвол в името на националната сигурност, като едновременно с това никой не подава сигнал. Държ... Ние трябва да упражним натиск върху бангладешкото правителство за спазване на демокрация демокрацията, на политическата опозиция и да защити гражданите от неправомерното насилие. Благодаря. Господин Кундерс, имате думата. Е, е, Благодаря, господин председател. Нека да започна а, с това, че подкрепям а, а, с това, че подкрепям всичко казано във връзка с Хиндуквист и а, изразявам нашите съболезнования към а, жертвите, а, към семействата, към близките. Нека да кажа няколко думи за а, нашата дискусия днес вечерта. Бангладеш е една много сложна страна, а, една много уязвима страна, най-вече по отношение на околната среда, на екологичните аспекти в политиката. От една страна, страната постига напредък, най-вече във връзка с целите за устойчиво развитие но също и по отношение на гражданското общество. Установяваме, че е постигнат много съществен напредък, най-вече в сътрудничеството между властите, между правителството и гражданското общество и също времено бедността намалява. Всичко това е, може да се измери в конкретни проценти и те говорят сами по себе си. Да, има напредък, има развитие. И също времено пространството за демократичната опозиция е, е доста ограничено те са обект на терористични атаки. Е, това се отнася не само за политиците от опозицията, но и за е, блогери, за журналисти, за студенти, за академици, е, за хора от различни професионални групи и класи, просто защото, да кажем, принадлежат към определена религиозна или етническа група, стават жертва на жестоки убийства. И това е, за съжаление, част от действителността в тази страна. Ние в съвета работим е, по тези въпроси, обсъждали сме ги, е, правили сме и декларации е, и изявления. През следващите седмици най-вероятно ще излезем и с едно становище по въпросите свързани с насилието, с необходимостта от правосъдие. И а, в рамките на нашия инструментариум за правата на човека а, ние повдигаме тези въпроси в диалога с а, правителството на Бангладеш. Говорим за риска от радикализация. И а, а, говорим най-вече за а, голямата опасност, а, а, проистичаща от а, Ислямска държава, от Даеш. Много важни са контактите в рамките на ООН, в рамките на редица проекти. Важни са и контактите ни най-вече по линия на срещите на, с страните от АСЕАН. Навсякъде засягаме и въпросите, свързани с правата на човека. Най-уязвимите части от населението а, са обект а, на а, атаки, на насилие. Меко казано, действията на правоприлагащите органи са неадекватни в редица случаи на жестоки убийства, включително и на един много млад човек, на студент, който наскоро бе зверски убит в Комия но най-вече по отношение на Бангладеш, както и на други страни, ние би трябвало да разглеждаме понятието права на човека в един много по-широк контекст, включвайки економически и социални аспекти в разглеждането на това понятие. И тук всъщност става дума за не само за правилно разбиране на действителността там, но и за повече устойчивост в нашия подход най-вече в рамките на взаимоотношенията ни с ООН, ние разглеждаме действията си, опитваме се да им придаваме по-оперативен характер, е, е, най-вече във връзка и с е, всичко това, което казахме за пазара на труда, за условията, при които се работи в текстилната промишленост, например. Колективното трудово договаряне е много важно условията за безопасност, за здравословен труд в предприятията се поставят винаги на масата на преговорите, е, когато говорим за поведението на, на бизнеса и на работодателите. До 200 хиляди до 200 милиона долара се инвестират именно в тези а, е, а, е, сфери, а, е, включително и от а, САЩ и от Канада, а, има големи инвестиции. Ние се опитваме а, по линия на СТО да постигнем много за подобряване на условията на а, труд, както и, и по линия на МОД. Но, както казах, залагаме най-вече на безопасните, здравословни условия на труд и колективното трудово договаряне, т.е. обхващаме и социалния диалог диалогът, който водим е, с правителството на Бангладеш, е, бележи е, напредък, е, но същевременно продължава тревогата ни от влушаването на ситуацията, е, влушаване е, и на е, сигурността и безопасността, най-общо казано. И същевременно има очевидно не само а, а, определени актьори от страна на правителството и на официалните власти, но и от страна на а, а, крайните терористични групировки от типа на а, Ислямска държава, Алкаида, но и други а, крайни ислямистски групи, които създават а, тези а, проблеми. Така че около 90 милиона са предвидени за работа в тази сфера. Ще видим какво може да се постигне. Естествено, че ще трябва да мислим не само за това как да помогнем на страната и най-вече на хората в нея, но и да мислим за възможностите за санкции в случаите, в които, да кажем, има много критични елементи в диалога ни по отношение на правата на човека е, естествено е, правата на човека, гражданските свободи, насилието, е, липсата на безопасност и сигурност в момента се отразяват неблагоприятно на сътрудничеството в економическата и търговската сфера. Благодаря.